създаде една нова финансова архитектура и един механизъм, който да може да, пред, да предвижда това, което ще се случи и да предотвратява бъдещите кризи. Благодаря, господин Кели. Давам думата на следващия оратор. Комисия